господин Ашли Фокс по искане на групата ЕКАРЕ е, ще стане член на Комисията по околна следа, среда, здравопазване и безопасност на храните. Има ли възражения? Не. А сега преминаваме към обяснения на гласу.